Euh, Колеги, още сме малобройни. Надявам се, че другите ще дойдат скоро, но тъй като имаме много натоварен дневен ред, никак не ми се иска да закъсняваме. Първо имаме изслушване в точка 18 от дневния ред – за европейския семестър за социал, социалната политика и политиката в областта на заедостта. Поканили сме четирима експерти. Може да кажете, че е парадоксално да направим това изслушване, след като сме гласували на пленарно заседание е, доклада на колегата Лопе Фонтание за растежа, който е Тоест, това беше най-важната възможност за нашата комисия да е, говори за европейския семестър. Той обаче не спира с гласуването на нашата комисия, нито с пролетния Европейски съвет, защото второто три месече държавите членки трябва да представят националните си програми за реформи и за сближаване – и е, което да доведе до конкретни препоръки за всяка страна, което да, да доведат до е, договори за конкурентоспособност и економически растеж. На съвета, е, на съвета през юни, ако бъде ако няма проблеми с многогодишната финансова рамка, този съвет ще се е, занимае също с семестъра. Заключенията на съвета от декември придадаха ново измерение на дискусията, което сме включили частично в доклада на госпожа Лопес Фонтания в 12-та точка от заключенията на съвета се говори за необходимото социално измерение е, економически и паричния съюз, без обаче много заинтересуваните страни да си дават сметка какво точно означава това. И в този общ контекст ние решихме да организираме това изслушване, не забравяйки и една оживена дискусия между Комисията по заедостта и Комисията по паричните и економическите въпроси, за социалното отражение на смесицата, комбинацията от политика в различни области, измислена, е сътворена от Европейската комисия. които имат мултиплициращ ефект в социалната сфера. Преди да дам думата на нашите гости, искам да дам възможност на, нашата, на нашия докладчик да, да даде насоките, в които да протече изслушването. Давам думата на госпожа Лопе. Благодаря, госпожо председател. Това изслушване е много важно. Много е хубаво да чуем какво е мнението на представители на социални организации и на малки структури. Ще ви премина на испански. Жалко е, че не можахме да организираме това изслушване по-рано. Вярно е, че Нямаше много време за разработването на доклада, но до пролетния съвет все още има време да се вслушаме в гласа на социалните партньори и на всички организации на гражданите, за да може съвета да а, знае кои са приоритетите на Европейския парламент и на различните социални организации. В доклада са споменати два конкретни аспекта заетостта и безработицата, младите безработни, дългосрочните безработни, жените, възрастните, хората. Много е важно да чуем и гласа на представители на малките и средни предприятия – и да разберем какво конкретно предлага за решаването на този проблем и за създаването на нови работни места. Другият важен аспект е бедността, която се увеличава и не можем да толерираме такъв голям брой бедни в Европейския съюз. В стратегията до 2020 година сме заложили целта за намаляване на бедността подобряване на положението на най-бедните, на жените и децата. Но за момента не успяваме да постигнем тази цел и дори не правим нищо за това. Какво бихме могли да направим, за да улесним интеграцията на семействата, които са в много трудно положение, които са много по-засегнати от кризата от останалите социални категории. И точно това искам, тук искам да чуя мнението на нашите гости. Благодаря. Благодаря. Ще добавя малко въпроси. Предполагам, че вие сте си подготвили изказванията, но просто да имате предвид, че сред темите, които остават отворени в дискусията за истински паричен и економически съюз, стои темата за социалния диалог на, в мащабите на цяла Европа и възможностите да развиваме този диалог. Ще се радваме да чуем вашето мнение. Сега по ред ще дам думата на Жак Делпла, на когото благодаря, че е сред нас. Той е економист, асоцииран преподавател в школата в Тулуза и автор на предложение за механизъм euh, социал за създаването на автоматичен стабилизационен механизъм и гарантиране на обещетенията за безработни на достатъчно равнище. Давам ви 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Перванш. Ще говоря за пазара на труда, за възможностите да се борим с безработицата, ще премина на английски. Uh, Berkeley and uh, uh, Jean Tirole from Toulouse. We are not the first because a uh, Eurozone не сме първите, които е, прилагаме механизъм за заетост в еврозоната. With the need for uh, transfers in the, Euro, in the Eurozone to защото в еврозоната има нужда от трансфери, които да неутрализират шоковете. Разбира се, страните от еврозоната нямат възможност да поемат всичките шокове, така че има нужда от трансфер от други региони. Проблемът е and how to build it so that there is no bailout. Проблемът е как да дефинираме тези е, трансфери без да има нужда за външно, е, за спасяване отвън или за вътрешно изкупуване или е, насищане с парични средства. Много страни са доста не готови, нямат голямо значение, желание да се занимават с това, примерно Германия. Нашето предложение не е да се раздават е, помощи за безработни в еврозоната, а да има целенасочени стимули, които да бъдат приемливи за всички. Предложението ни се базира на три е, стълба които са е, необходими условия. Първия е да се намерят средства. Средства, които да дойдат от е, националните социални политики, като тези е, участия на страните бъдат съобразени примерно 1% от, от брутния вътрешен продукт на всяка страна. Отново е, става е, дума за е, механизъм, свързан с страните от еврозоната. Също един много важен допълнителен компонент е обучаването, фонд за професионално обучение. Тоест 0,5 до 1% от БВП т.е. общо да се получи фонд от 1 плюс 1% максимум от БВП, който да се управлява от комисията с участието на Европейския парламент. Вторият стълб, който, в който има повече нововъведения, предлага да се създаде така наречения Европейски трудов договор – който да бъде идентичен за цялата еврозона, за всяка страна от нея и идентичен за всички отрасли. И, но този е, контракт ще бъде е, факултативен. Ще се върна. Става дума за е, договор, който ще въжи в година N плюс 1. Примерно в е, моята страна има 17 вида трудови договори. Е, и има страни, в които има и много повече. Та, този европейски е, трудов договор ще бъде разработен от съответните участници Европейската комисия и Европейския съвет. Вие знаете как се случват тези неща, по-добре от мен ще трябва да се разчита до голяма степен на опита на страни, които имат успех е, в това отношение. Въпросът е, че никой тук е, в парламента, никой в е, Франция няма представа как да се осъществят реформи на трудновия пазар, защото това е трудно. В Швеция обаче и в Дания успяха да го направят. Ние не. Така че нека да им отдадем дължимото а, Испания, в Италия резултатите да реч не са прекрасни, защото има голяма степен на недоверие между работодателите и работещите. Така че ще трябва да потърсим опит от Скандинавия ще трябва да се консултираме с европейските асоциации на труда и индустрията, за да може да се изготви възможно най-добър европейски трудов договор, който да се е, прилага за всички отрасли и за всички страни. Разбира се, очакваме северните страни да настояват в него да се предвижда гъвкавост, южните страни да има сигурност, така че трябва да вървим в посока на гъвкавата сигурност, т.е. до голяма степен целта на европейските документи и така или иначе. Третият стълб, който е най-инновативен, е, че този договор ще бъде е, факултативен. Въпрос на избор. Изключително трудно е, както казах, е, да се постигне на национално ниво добре функциониращ е, трудов пазар. Винаги профсъюзите се борят с е, индустрията и така нататък. И за това целта е да се децентрализира възможността за вземане на решение и гъвковост на друго ниво, да се изнесе на друго ниво. Така че, ако е, Перванш е, Берес е, ме наеме в нейното малко предприятие във Франция, ние ще обсъдиме какво ми се предлага, работата, договора и така нататък, но нейната фирма ще е принудена да ни предложи два вида договори, които евентуално да подпише. Първия ще е съществуващия национален трудов договор – с съществуващите разпоредби за социални осигуровки и е, осигуровки за заетост. А втория договор, който ще ми се предложи, ще е със същото описание на е, работата, но с европейски трудов договор, така наречената Flexi Security, гъвкава сигурност. Като осигуровките, свързани с този договор, ще покриват националния режим на осигуровки и в допълнение ще включват е, евро... осигуровка за работата на европейско ниво. Така че ако аз е, реша доброволно, че искам по-голяма степен на гъвкавост, ще имам повече сигурност е, в случай, че бъда уволнен като този елемент на гъвкава сигурност няма да зависи от работодателя и а, подписващия договора не е задължен да приеме този компонент. Естествено, много е важно да има подобна сигурност, която да деполити... и в цялата тази операция да деполитизираме целия дебат по темата. В Испания знаете, че е най-тежката страна с безоп... по отношение на безработицата в Европа. Част от безработицата е циклична, държи се на кризата, другата си е структурна. И Европе... една европейска осигуровка ще осигурява работещите срещу този тип циклична безработица. Идеята е да се осигурят средства единствено ако се приеме е, е, реформата. Тоест, няма опасност да има обещания за реформа, а тя да не се изпълни така наречената морална опасност. Аз лично не вярвам в идеята да се е, която се проповядва от Международния валутен фонд за макроконтракти, ние предлагаме еднократна контрактуализация, достатъчно децентрализирана и считаме, че нашето предложение е макроекономически инструмент за борба с депресията и е, общо взето тук е, първо се получава трансфера на пари, а след това реформата. Председателката, благодаря. Благодаря за тази възможност да ни стимулирате в нашите разсъждения. А сега давам думата на Анила Ангрин, председател на Европейската асоциация на малки и средни предприятия. Седем минути имате, моля. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме, но ще продължа на английски. Както аз съм, ще говоря в качеството си на председател на Асоциацията на европейските малки и средни предприятия и в качеството на предприемач. И за начина по който пострадаха нашите предприятия от кризата. Според Европарометър, мерките вследствие на кризата се отразиха много лошо на малките и средни предприятия Независимо обаче от трудно, трудната околна среда, в която виреят малките и средни предприятия, продължават да бъдат основните е, работодатели в Европа. Е, въпреки кризата, малките и средни предприятия продължават да създават работни места, но не във всички отрасли и то с много по-забавени темпове, отколкото преди. Малките и средни предприятия по-редко и с голямо нежелание уволняват работници поради две причини. Първо, защото им е трудно да намерят в последствие достатъчно квалифицирани и същевременно уволнението на един работник води до нарушаване на целият трудов процес в предприятието. Така, статистиките показват, че от средата на 2011 година безработ, безработицата непрекъснато расте и постигна, стигна до исторически високи е, а, проценти в края на 2012 година. В доклада на Европейската комисия за заетостта и социалното развитие в Европа се казва, че 2012 година беше една а, лоша за трудещите се години, но а, разбира се, полож, положението е много различно в отделните държави членки, като огромните се наблюдават огромни разлики между юга и севера и това трябва да а, бъде един а, показател и да който да се опитаме да анализираме. Страните, които постепенно почнаха да преобразуват и реформират прозара на труда, виждат вече постепенно някакви резултати страни като Ирландия и Испания макар че резултатите не могат да се констатират толкова бързо. Най-важното е да се създаде едно ново доверие и е, да има стаби, стабилни условия за, за е, по-нататъчен економически растеж. Но бюджетните мерки, бе мерките за бюджетна дисциплина, се, се отразява до, до, голяма, до голяма степен на, на социалните мерки. Това е особено вярно и в а, а, обществения сектор, но необходимо. Ако се увеличава обаче задъл задълж... задълженост... задължеността ще трябва да се използват публичните средства за изплащане а, на дълга и това ще води само до задълбочаване на економическата и социална а, криза. Европейския семестър, който има за цел по-добро координиране на макроекономическата и микроекономическата аспекти, както и на социалната политика и както и новия механизъм за бързо реагиране са инструментите, които ще помогнат на Европа да тръгне по пътя на стабилизирането. Но всичко това не е обаче достатъчно. Трябва да има и структурни реформи, включително и на пазара на труда. Затова ние е, приветстваме е, предвидените за 2013 година мерки, продължаване на фискалната консолидация, е, осигуряване на по, по-широк достъп на малките и средни предприятия до финансиране, е, предприемане на мерки за допълнително професионално обучение и финансиране на научните изследвания и развойната дейност, модернизиране на публичната администрация и намаляване на бюрократичната тежест. Всичко това обаче може да стане само в условия на финансово стабилизиране и при прилагането на фискалния пакет и другите прияти от европейските институции мерки. Все, въпреки приятите нови методи и инструменти, те все още не се прилагат изцяло. Ако се из ако се прилагат изцяло структурните реформи, които са нужни на пазара на труда и а, с, а, ще доведе до стабилизиране и растеж. Малките и средни предприятия приканват към това. Дългосрочните инвестиции за растежа трябва да върват ръка за ръка с всички мерки, които имат за цел усъвършенстване и заздравяване на фискалните мерки. Като обаче фискалната консолидация трябва да вземе предвид специ спецификите на различните държави членки. Всички тези реформи са в новата стратегия, която трябва да се, да се прилага изцяло на национално равнище и на общо европейско равнище, като едновременно се направи и оценка на прилагането. Трябва да бъдат включени и социалните партньори в прилагането на тези мерки, включително и на европейско равнище, както и да се насърчават дългосрочните инвестиции. Икономическия растеж може и ще дойде от частния сектор. Малките и средни европейски предприятия, предприятия разчитат на вътрешното търсене на Европейския съюз, За това техния растеж не може, може само да, се, да продължава на основата на стабилизирано економическо положение вътре в Европейския съюз. Президент, uh, members of the European Parliament, ladies and Уважаеми е, представители на Европейския парламент, благодаря, че ни поканихте да поставим нашата позиция на Каритас е, по отношение на заедостта и социалните политики. Ние представяме 46 страни и имаме широка мрежа в повече от 60 страни за е, осъществяване на помощ в, за днешното изказване ние получихме информация от 26 от нашите асоциации. През март и юни 2010 година бяха подписани ангажименти на европейско ниво, но ние сравняваме тези ангажименти всяка година затова и излязохме с доклад в сянка на Каритас за целите 2020 и социалното измерение. Имате го раздаден навън. В него правиме сравнения с областите, където има отношение към хората. Образование, намаляване на, сигур... на... на нивото на бедността. Ние работим по целия свят, в, оказваме помощ след природни действи, бедствия, а в момента работим също и по е, така човешки, причинената от хората катастрофа, а именно е, кризата в Европа и последвалите мерки на економии тежестите върху е, гражданството нараснаха неимоверно в последните години. Опитваме се да прекратим този тенденция. Знаете, че в Испания и Гърция безработи... безработицата сред младите е над 60%, расте бедността. Ние търсиме помощ от предприемачи, от е, средната класа, от всъщност от нас търсят помощ млади хора, хора от средната класа, предприемачи, които всъщност не се покриват от социалната мрежа по принцип. Ние сравняваме също и е, резултатите от годишния обзор и виждаме, че възможността за противодействие на мерките за борба с бедността е все по-кратка във времето би следвало да има достатъчно ясни формулирани мерки за намаляване на бедността. В годишния обзор се показва как прилагането на економически мерки не води до намаляване на бедността. Прилагането на економии. Всъщност тези мерки драматично увеличават именно бедността и е, неравенството пълния потенциал на европейското полугодие не се използва. В обзора се правят прогнози конкретно за всяка страна, но там въпроса за бедността се засяга съвсем кратко. Ние сме описали ситуацията в пет страни. също сме изложили факти за резултатите от економиите върху най-бедните слоеви. Получава се един порочен е, кръг. През 2014 е, 13 всъщност ние се отдалечаваме от целите на 2020, макар че сме само на 7 години от този срок. Младите хора са изключени от трудовия пазар и дори от нормалния социален живот – а, нашите сътрудници ни казват, че в момента е много по-лесно да влезеш в а, слоя на бедните, отколкото да излезеш от него. Когато няма заетост, разбира се, няма и социални услуги и така нататък. Европейския семестър не донася за сега резултати за 2020. Всъщност се разгражда социалната структура на благоденствие и е, това е резултат от догмите, които се сблъскваме всяка година. За да се спасат банките, за, и, биват е, изхвърляни хора на улиците, които евентуално е, са готови да се самоубият, защото нямат надежда. Как помага това на Европа? Ние настояваме да има съответствие между целите на 2020 и социална Европа. Целите на европейския семестър трябва да отговарят и на предизвикателствата пред бедността и трябва да предоставят инструменти за борба трябва да има конкретни цели за подпомагане на уязвимите групи. Това следва да са новите е, догми. Не бива да губим едно цяло поколение. Никоя мярка не е прекалено скъпа, ако тя ще прекъсне е, порочния кръг и ще спаси младите хора от изпадане в бедност. Трябва да търсим конкретни мерки за постигане на целите за борба с бедността. В края на кращата ние настояваме само да си спазваме ангажиментите, подписани през 2010 година. Т.е. да се търсят ангажименти, водещи до стабилизиране на економиката, не обратно. Европейския парламент има важна роля по отношение на европейското полугодие и, за, и връзка с националните парламенти. Благодаря ви за това. Благодаря. Сега ще дам думата на Клод Емануел Трианов, директор на Асоциация Транспорт и заетост в Европа. Не, поправя се представата. Транспорт, заетост, Европа, общество а, така речета на асоциация Астрид. Благодаря ви. Аз представлявам не само нашата асоциация, която включва предприятия, синдикати и университети, но която от 10 на години, заедно с партньорите си в Европа, управлява някои про програми за преструктуриране на предприятията, реформа на трудовото право и е, за социален диалог и възоснова на нейната дейност ще се опитам да кажа някои неща за въздействието на европейския семестър и социалната политика. Първият аспект е дали тази дейност е коренно различна от предходните. Когато говоря е, с, с партньорите си, други европейски държави, е, отговорът на пръв поглед е не нещата са същите. Концентрирали сме процедурите във времето, но дали като съдържание и като координация между държавите и между различните видове политика сме направили някакъв голям напредък. За да не убия нещата в зародиш, ще кажа, за всеки случай не се чувства кой знае каква промяна. Искам обаче да се спра на съдържанието на програмата. Доколкото разбирам, е, виждам, че НЕП и социалистите нещо обсъждат, както искате, но смятам, че това изслушване е интересно. Извинявайте, че ви прекъснах. Sur le contenu. Euh... Много интересно да се направи напречен хоризонтален анализ на препоръките от комисията на държавите членки по плановете за социална политика и заетост, в които има един много силен елемент. Ще говоря предимно за политиката в областта на заетостта, защото сме специалисти навсякъде тази политика се базира на едно твърдение, че конкурентноспособността изисква структурна реформа на пазара на труда. Искам да направя два коментара, които сме правили в нашата мрежа. Първият. Къде са доказателствата, утвърждаващи тази догма? От 10 години се това се твърди като факт, без никога да е правена оценка на публичната политика в тази област и на, на резултатите от нея. И второ, втори аспект. Правим се, че вярваме, че структурната реформа на трудовия пазар е предпоставка за конкурентоспособността на нашата економика. Но дълго може да се говори за това, нямам време, но какво наричаме структурна реформа? Като погледнем конкретно препоръките, виждаме, че структурната реформа днес и въобще тези реформи са изключително и само в посока на намаляване на социалното обхващане, на социалната помощ, намаляване на защитата на трудовия пазар в полза на една теоретична и никога до, до сега доказана конкурентоспособност. И трети елемент, част от парадоксите. Когато анализираме препоръките, виждаме, че голяма част от тях говори за възможност за поддържане на здравеопазващите системи, системите за пенсионната система, системите на заплащане, на колективни договори. Къде е парадоксът? За момента Европа отказва каквито и да било правомощия в тази област, но когато има европейски семестри, изведнъж тя придобива някакви правомощия. Трябва да се помисли. Има различни мнения по този въпрос. Мисля, че то обаче ще се отрази на гражданите в средносрочен план. Европа прави препоръки за пенсионните системи, но когато трябва да се прилагат, нищо не може да се направи заедно. Когато говорим за колективни споразумения и за заплащане, нещата стоят по същия начин. Искам да наблегна на този парадокс. И още нещо, което виждаме твърде малко. Качеството на работните места изчезва. Сега се говори за поощряване на заетост на всяка цена. Но питали ли, питани ли са европейските граждани за поощряване на заетост на, на всяка цена? И трябва да видим какво става в Германия. Там има интересен опит с тази е, насока. От 2008 година над 2 милиона работни места са унищожени или закрити чрез преструктуриране на предприятия. Има ли някакви препоръки за е, по-добро управление на тези, това преструктуриране? На практика никога. Дали препоръките на комисията се стремят е, да гарантират е, екологичен преход? Ако ги анализирате, ще видите, че това почти не се вижда. Мога да дам още много примери, но тъй като времето е броено, ще направя пет коментара. Струва ми се, че това упражнение, което се прави сега, се прави някакси извън контекста, така сякаш няма криза или сякаш е, кризата е забравена или остава само в сферата на публичните финанси, но не и в живота на хората. Второ, това, което се прави днес, изпраща едно негативно социално послание на голямата част от европейските граждани и днес трябва да се попитаме дали искаме да има проциклични или антициклични послания – как искаме да подготвим бъдещето. Трето, кризата няма нищо не е променила. Няма координация без а, а, стимул, без импулс. Социалния, дискурса на комисията в социалната сфера и заедостта въобще не е помръднал. Кризата въобще не е докоснала. Е, Говори се за, флекс, за гъвкава сигурност, като след като няма и минимални условия за гарантиране това. Или просто комисията се е отказала от всякакви амбиции. Комисията доскоро имаше амбицията да реформира в дълбочина социалните механизми. Това е необходимо. Никой не го оспорва. Как да се адаптира социалната сфера към реалността, статута на работниците, реструктурирането на предприятията. Но тук амбициите сякаш са се е, изпарили и последно как да се координират нещата без да се дават импулси. Благодаря за тези много важни послания, които изпращате към нашата комисия и в рамките на европейския семестър вашите изказвания се вписват в една обща насока, и за, на, за, за нашата комисия е много важно да измъкнем другите институции от този коловоз, който те третират кризата само от гледна точка на публичните финанси. Това е целта и на днешното изслушване. Сега <clears throat> откривам дискусията, възможността да задавате въпроси. Ако няма други, аз ще... Кой? Стивен Юнг? Докладчика? Не. Алесандро Саркас. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на четиримата ни експерти, които изложиха своите позиции и така те осветлиха до известна степен положението от различни гледни точки. Управлението в Европа има, цел, има за цел да се увели, е, разшири заетостта, да се повиши равнището на живот, стандартите. И като че ли в последно време се отклонихме от тези цели, защото е, бюджетната дисциплина, макроекономическите вариации вместо средства се превърнаха в цели. И на практика социалните цели бяха а, пожертвани. На практика се преобърна преобърнаха ценностите и степенуването на ценностите и настъпи хаос. Просто положението се от 4 години насам положението е, е много променено. стандартите и качеството на живот на гражданите спада. И в, в момента сме пред една стена, в която се разбиват надеждите на нашите граждани. Господин Триумф, вие зададахте важни въпроси. Защо не се прави, не се прави оценка на подобна политика? А, Прави се анализ, но мултипликаторите са не абсолютно неподходящи, като че ли няма научен подход, а има един а, ам, подход на тесноградие на последните години реформите на а, пазара на труда имаха за цел да дадат повече гъвкавост, по, да, да премахнат пречките пред а, уволненията. А като, като, същ, като същевременно се казваше, че, че уж тази гъвкавост е, се въвежда, за да има по-малко уволнения и за да има растеж на заетостта и, какво, какво, и какво се показа, по какво се оказа, че вместо а, гъвкава сигурност има само гъвкавост, заетостта спада с всеки е, измина ден, безработицата се увеличи два пъти. И все повече и повече има краткосрочни договори, временни договори. Така че, госпожо председател, казаното до тук доказва още веднъж, че трябва да се търсят нови мерки, нови подходи, защото инак просто ще се, ще се раз... ще се провалим изцяло. Аз няма да дав, задавам въпроси, госпожо председател но просто бих искал да коментирам казаното от нашите експерти. Всеки от изказващите се наблегна на последиците от економическата криза и мерките за бюджетна дисциплина и тяхното влияние и последици за заетостта. Благодаря на господин Триумф за това, че постави акцента върху парадоксални постулати и това, че сме абсолютно непоследователни в политиката си. Верно е че Европейския съюз участва и реагира в кризите и понякога ам, предоставя помощ на фалирали предприятия и така нататък. Но на практика Европейския съюз действа постфактум, а не превентивно. Да, създаваме и приемаме директиви, но на практика нямаме реалната власт да създаваме онези мерки и закони, които да позволят едно по-правилно управление. Може би не сме достатъчно амбициозни, не сме достатъчно амбициозни. многогодишната финансова рамка не съдържа достатъчно елементи, свързани с заетостта може би трябва да се преразгледа, да се направи анализ на субсидиарността, за да се види дали не могат да се въведат повече координационни мерки между държавите членки. А, но хубаво се, се, се, семестър е хубаво нещо, но в крайна сметка а, той е, на практика е в ръцете на държавите членки, т.е. ние зависим от държавите членки. Така че не може ли ние и съвета да се опитаме да помислиме за една по-добра координация? А, господин а, Триумф попита, можем ли да координираме без да дадеме тласък мисля, че не. Мисля, че трябва, ние сме онези, които трябва да, да даваме тласък. Европейския съюз трябва да влияе върху развитието на социалната сфера. Координационните методи показаха, че са доста ограничени и че не, не могат да постигнат целите. А сега струва ми се, че трябва да направим крачка напред към към конвергенцията. конвергенцията, която да ограничи до известна степен субсидиарността, за да даде по-голямо разгръщане на социалните подходи и мерки. Стивен Хю, благодаря. Благодаря на ораторите днес. Много интересни, а дори и понякога провокативни идеи. Два конкретни коментара имам и няколко по-общи. Първият ми въпрос е съвсем конкретен за Жак, Жак Деплер. Идеята за механизъм за а, осигуряване на безработицата е прекрасна, но виждаме как е, съвета много бързо действа, за да задуши подобни инициативи. Подозирам, че и с тази ще се случи така. Но вие споменахте нещо в края, видя го на презентацията ви, защо Германия и Холандия биха били готови да се присъединят към тази схема. Не чух отговора ви, може ли да го чуя сега? А, също искам да се съгласа с колегата Алехандро и господин Триомф по отношение на коментара а, за фонда за стабилизация и също а, резултатите от мерките в Ирландия, Португалия и Гърция на месата, която директно бе извършена за индексирането с а, схемите за пенсиониране, заплащане и така нататък. От години наред ни се казва, че заплащането задължително е изключено от, договор, от социалния раздел на договорите, а сега в рамките на програмата се засяга за економии се засягат и тези въпроси. И по-общо, изказването на нашия е, гост от Юапнин. Казвате, че економическите е, мерки, економ, мерките за економии са били много важни и не, неизбежни. Но ние е, е безспорно не отричаме бюджетната консолидация, но е, въпросът е колко дълбоко и колко бързо следва да се осъществяват тези економии. Също казахте, че трябва тласъка за растеж и заето да дойде от частния сектор. Но питам се дали бихте се съгласили с тезата, че трябва да има и политики от публичния сектор, примерно е, в областта на е, инвестициите или в управлението на търсенето. И ако сте съгласен, как си представяте, че, ще, че е редно да очакваме тласък от частния сектор? Той остава в края на кращата сам на себе си да се оправя. По-скоро трябва помощ от публичния сектор, макроекономически мерки, за да подпомогне частния сектор да направи някакъв тласък. Съгласни ли сте? Следващият оратор. Госпожа Тюренен в духа на изказването на Стивен Хил. Тази година трябва да преодолеем няколко крайности. От една страна, една от крайностите са економ... мерките за економии. Необходимостта да се ограничи публичния сектор, по-ниска социална осигуровка и така нататък. Това е единия, едната крайност. Другата крайност в тезите е, че трябва да се харчи и че трябва да се правят инвестиции на базата на дългове. А, аз считам, че нашата комисия е, зае една много правилна позиция в докладите по европейския семестър, а именно че обще, до едно добро общество зависи от много доброто сътрудничество между публичния и частния сектор. Госпожа Харкин също подчерта, че е, заедостта ще дойде от частния сектор, но мисля, че частният сектор ще зависи до много голяма степен от избора, който направят политиците тази година. В момента се намираме в голяма каша, би го казва, че един порочен кръг и бизнеса, и домакинствата реално нямат никаква вяра в бъдещето и с това економиката е напълно замръзнала. Бизнеса не инвестира, няма растеж, няма перспективи. Растежа е нисък, защото няма търсене, а търсенето е малко, защото всичко се страхува от утрешния ден. И а, е, ето, когато се намаляват а, е, помощите за безработни, а безработицата расте, ние всъщност само задълбочаваме този порочен кръг. Така че трябва да обърнем нещата, трябва да търсим оптимизъм за растеж, е, финансиране, инвестиции, за да не се правят инвестиции само на базата на създаване на нов дълг. Има много предложения в е, това отношение. Данъка за облагане на финансовите транзакции, е, борбата с избягването с неплащането на данъци, стратегически партньорства между публичния и частния сектор в научните изследвания, нови енергии, нови технологии. Това е пътя. Економистите тук споменаха скандинавските страни, които правят точно това. Аз съм от Дания. И именно за това трябва да има инвестиции в социална сигурност, защото те в края на краищата поддържат растежа. Трябва да сме наясно, че частния и публичния сектор вървят е, ръка за ръка. Това е изключително важно. И затова смятам, че трябва да се отдалечим е, малко от двата полюса и да се опитаме да се придържаме към средата. Иначе е много опасна ситуацията. Last, um, um, just... Извинете ме, че малко по-късно се появих. Е, мога да кажа, че напълно съм съгласна с е, изказаните мнения от моите колеги. Ние наистина се люшкаме между двете крайности, а трябва да намерим един среден път. Е, направи ми впечатление изказването на последният оратор. Смятате ли, че всички мерки, които предприемаме са кон... за борба с цикличния характер на кризата. Може би на световно ниво има възможност за увеличаване на износа, но в Европейския съюз такива възможности няма. Много, много страшно е, е идеята за толкова урязване, за такова урязване на публичните средства и не виждам как може да се обърне е, тенденцията. Освен това и дълговете растат, т.е. много от политиките всъщност отъжняват проблеми, които вече съществуват. И много ми се ще да видя, в такъв смисъл мога да направя и е, предложение, е, и въпросът ми е, кои страни са в състояние да предприемат антициклични мрежи, мерки? Много интересен доклада за Ирландия, много полезен. Преди два дни в Комисията по економически въпроси говори господин Драги, който говори за, не мога да кажа споразум, сделката за ирландския дълг, не знам как да го нарека, аз там не можах да, го, да му задам въпрос, но той говори за положението на Ирландия и че то в момента е отлично. И мисля, че имаше голям късмет, че не успях да му задавам въпроси, защото а, е безумно да се казва това за една економика, която е сложена на колене. А, Та, е, част от е, дебата тук е, споменаха се фискалните мултипликатори и какви са, какво е вашето мнение за мерките за економии? Спомна се също и гаранцията за младеща. Смятате ли, че това само по себе си ще доведе хората е, до някъде? Трябва ли да се предприемат допълнителни мерки? И накрая още два коментара за, върху изказвания на мои колеги. Стивен Хю говори, че трябва да има различен темп на фискалната консолидация в различните страни. И мисля, че можем да направим нещо. Споменаха се данъка върху финансовите сделки, борбата с неплащане на данъци. Вероятно има и други инструменти, които ще ни помогнат да засилим европейската економика. Да, благодаря и аз ще взема отношение в дебата по това. Но бих искал да, да попитам Жак Дельпра следното. Първият въпрос, който искам да задам. Много от идеите все пак са новаторски и и на практика са крачка напред или поне нововъведения в областта на социалната и економическа политика на Европейския съюз. Но, Как можем да постигнем растеж, без да поставяме въпроса за а, социалния а, диалог? А, същото е като нещо като квадратура на кръга. Как едновременно може да постигнем финансова стабилност, и а, да правиме а, структурни реформи. Сега, а, каз, каза се, казват, че Европейската Централна банка може да води по-добри преговори с социалните партньори без наше отсъствие. Не съм много сигурна в това. Но изтъква, изтъква се мотива за автономията на социалния диалог. Но като видим резултата или резултатите от техните преговори. По, по много тепи, включително последната, последния резултат по директивата за работното време, можем да се съмняваме за целесообразността и ползотворността на, тези, на този диалог. Така че, необходимо е да се намери някакъв а, мултипликатор, някакъв показател, който да даде истинска добавена стойност на европейската социална политика. Защото прилаганите последно време методи на практика разрушаваха автоматично задействащите стабилизатори в социалната е, сфера в държавите членки. Дали, примерно, е, гаранцията за, за, младост, за, млад, за младеща ще може да бъде. Това сега аз не казвам, че факт, факта, че държавните ръководители отпуснаха 6 милиарда за създаване на подобна гаранция. По-скоро добра новина на фона на всички лоши новини, на които сме свидетели, но втория ми въпрос е към Клод Емануел Триумф. Не съм съгласна, когато твърдите, че нищо не се е променило. Не, нещата са много по-лоши, отколкото бях. Аз неодавна обсъдих този проблем с Роберт Гъбелс. А, и а, така, говорейки си, смятаме, че европейския семестър, кой знае как не ни, не, не ни позволи да направиме крачка, огромна крачка а, напред. От една... А, аз а, мисля, че има доста голямо несъответствие и дисбаланс, а, ако анализираме същ, е, едноврем, а, е, паралелно член 121 и 148. Така че моя въпрос е следния. Може би това, е, този, този семестър доказва, че трябва да продължиме да правиме много неща по-координирано, да ги вършиме единно. Какво, какво може да бъде това в е, социалната област, господин Бион? <coughs> Yes, I just want to just make a very short... Съвсем накратко по трудностите, с които се сблъскваме. Като че ли сме в една затворена стая и няма изход. И, и едва има един дълъг тунел и една мъждукаща светлина на края на този тунел в нормални условия трябваше да се да се създава дефицит, за да може да, за, за да можем по този начин да излеземе от а, кризата. Но ние на, на, на практика, когато имаше просперитет, не, не се възползвахме от това, просто ние се самоограбихме. И на, и на практика си създадахме един неразрешим проблем. Така че единствения начин сега за излизане от кризата е дългосрочна, структурна реформа и да промениме начина по който ще продължаваме разходването на публичните средства да видиме кои са все пак областите, където може да се е, насърчи и да се даде тласък на економическия ръст, растеж и да не и е, да спреме да, е, да влагаме в отраслите, които не дават нищо. Тоест да не, да, да не смятаме, че ще, утре с магическа пръчка всичко ще, бъд, всичко ще се реши, ами, по, ами по-скоро да насочиме средствата към а, е, нещата, които ще дадат тласък, научни изследвания, иновация и така нататък. Това всъщност коментар не е въпрос. Следващият и след това, след това ще е, приключиме с е, изказването. И ще отново, значи след госпожа Лопе, ще дадем отново думата на а, е, нашите експерти. Аз се чувствам малко улучен и отчаян. Отдавна анализираме економическата политика, европейския семестър. Гласувахме един добър доклад на пленарното заседание в Страсбург, но съвета и комисията върват в посока противоположна на желаната от нас. Днес в Испания тече дискусия за състоянието на държавата и за дълбокото отчаяние, което е взело населението. От две години следваме е, една наложена стратегия с строги макроекономически условия, от което се стигна до по-голяма е, бедност, е, увеличена безработица и засилен евроскептицизъм. Това е политика на затягане на коланите, на строга бюджетна дисциплина, която засилва евронедоверието сред гражданите, за които до тогава Европа беше символ на напредък. И искам тук да задам следния въпрос. Дали тези препоръки ни дават възможност да постигнем целите, така както се твърди. Според мен отговорът е не. Продължаваме да упорстваме в грешките си. И най-лошото е, че социалните цели дори не се преследват последователно и това засилва бедността и отчаянието на хората. Не бих казал, че положението днес е по-лошо от миналата година. Ще кажа, че положението тази седмица е по-лошо дори от това от минал, през миналата седмица. Изискват се огромни усилия за да се гарантира баланса на бюджета от някои държави а, докато има възможности да се заложи на економическия растеж. И с, с тези мерки всъщност с урязването на бюджета, там където може да започне някакъв растеж, това се спира. Говорим за възможно ли да има едновременно и бюджетна дисциплина и економически растеж и също времено председателя на Европейската Централна банка заявява, че най-малкото отклонение от строгата бюджетна дисциплина ще породи ново недоверие в еврото. Съжалявам, че европейските държавни ръководители през непрекъснато говорят, че няма връщане назад от еврото, а никой не се сеща да каже, че европейския социален модел също е необратим, също не може да бъде променен. Заключа, приключвам. Много ми хареса изказването на представителя на Каритас. Мен ме безпокоят особено социалните последици от политиката, заложена в европейския семестър. Ние искаме да засилим конкурентноспособността. Но каква е тази конкурентноспособност, която ще стане чрез реформа на трудовия пазар, ще наруши е, пенсионните системи, ще постави затруднено положение работниците? Сред е, списъка на най конкурентоспособните страни нито е, една не се отличава с ниски заплати, слаба социална защита. Нито една. Всичките конкурентно способни страни в света а, са такива заради конкурентния а, модел на производство, а не заради ниската социална защита. А нас ни тласкат а, към една ситуация, в която няма да разпознаем повече нашия социален модел, който сме градили с десетилетия. Вероника Лопе. Аз няма да а, направя нещо, което ми се иска, а именно да отговоря на колегата ми да говоря за политиката на испанското правителство, защото не е такъв форума. Няма да говоря за отчаяние, а напротив за надежда. Смятам, че Испания прави това, което е необходимо и резултатите скоро ще проличат. Каза се, че е, реформата на трудовия пазар не дава резултат за една година. Изказванията на нашите гости бяха много интересни. Ние всички приемаме факта, че трябва да има бюджетна дисциплина, да се върже бюджета в всяка една държава членка, за да може да запазим социалния си модел. Бюджетната стабилизация, разбира се, не трябва да пречи на възстановяване на економическия растеж и заетостта. Бях особено впечатлена от нещо. От една страна се обяснява как да излезем от кризата, да създадем нови работни места, да подпомогнем на малките и средни предприятия. Кое, които са е, по-скоро средно и дългосрочни терми и същевременно представителя на Каритас говори за незабавното, е, непосредственото бъдеще, дори за настоящето, за това, което трябва да се прави веднага. Когато е, става въпрос за бедността, не можем да говорим за дългосрочни мерки. Трябва да се вземат незабавни мерки и <clears throat> това послание трябва да бъде изпратено и на съвета. Разбира се, че трябва да се правят реформи, но трябва да се предприемат и незабавни стъпки. Това е заключението, което извадих от изказванията на гостите, които бяха много интересно. Благодаря сега. Ви давам думата да отговорите в същия ред, започвайки с е, Жак Делепла, като за съжаление ви моля да се ограничите в 5 минути. Благодаря на дебата за политиката на бюджетна дисциплина и затягане на коланите. Е, Германия, Холандия, Франция. Е, но в в източна, в Южна Европа нещата стоят друго яче. В Испания правителствата за Патеро създадаха, създадаха бомба с недвижимото имущество. Безработицата в Испания не е цикличен проблем, а просто е имало много хора, които са се занимавали с сградния фонд, с жилищно строителство. Uh, why would Germany and Netherlands Нашия английски колега зададе въпроса защо Германия и Холандия биха искали да участват в един механизъм, примерно, с е, Италия и други страни. Отговор е биха искали, е, защото резултатът е дългосрочен. Т.е. предложението има за цел да бъде неутрално. Тоест, ние даваме осигуровки или гаранция срещу цикличната е, безработица, и, а съответно Европейската комисия дава е, мерки срещу структурната е, безработица. Тоест, е, е, механизма е неутрален, защото е, работи само за справяне с е, цикличната безработица. В рамките на 5 години, да речем, Германия ще се окаже нетен получател. Тоест всички е, ще имат изгода от това. Разликите се получават в краткосрочен план. Естествено, в момента в Испания безработицата е много по-голяма, отколкото в Германия. И отговорът, както каза вашия е, испански колега, Испания е бомба с закъснител в момента. И като цяло не можем да си позволим да има 25-30% безработица в економика като испанската. А, когато преди 5 години давах подобни предложения, всички ми казваха, ами ти си симпатично момче, ама идеите ти няма да се поемат. Но ето вижте какво се случва в момента. Ако не успеем да сведем до по-низки нива безработицата в Испания, в Португалия и така нататък, нещата просто ще експлодират. Ако всички партии в Испания са проевропейски, може би нещо ще може да се постигне. В Германия не искат е, еврото, еврото да се срине и те са напълно прави. Но ако не се справим с безработицата, евро... няма да избегнем срива на еврото. Нашето предложение е има за цел да бъде е, приемливо и за северните, и за южните страни, и за всички участници в е, процеса. Да има гъвкавост, да има сигурност, да има доброволен елемент. Това би трябвало да удовлетвори и социалистите, и демократите, и либералите. Не искаме да създаваме е, полюсни е, настроения. Госпожо председател, ще отговоря на вашия въпрос. Какъв, какъв е делът на социалния диалог? Мисля, че не трябва да се самозаблуждаваме относно автономията на социалните партньори. Защото в крайна сметка в Европа социалните системи са много различни. Дадени държави, държавата в дадена държава членка, държавата присъства много повече или по-малко така че държ, държ, държавата отгоре на всичкото получава и средствата си от а, данъци. Вярно, че трябва да има а, диалог, диалог, трябва да има автономност на социалните партньори, това е легитимно, но те не могат да решават всичко, след като а, не могат да решават как да се разходват средствата. Така че трябва да има сътрудничество между различните типове власти и не, не могат, примерно, дори само работодателите и представителите на трудещите се в Брюксел да решат какво, какво ще бъде обещетението за безработници. Сега, може ли да има стабилизатор за младите? Да, мисля, че всяка мярка за младите е, е, е положителна мярка. Ще, ще, ще кажа нещо за така наречени Erasmus Еко. Еко не, значи, не е съкръщение от економика, економически, а от Умберто Еко. Според Умберто Еко най-добрата европейска програма е Erasmus участват в Еразъм хора, които вярват на Европа. Но не могат, това не могат да бъдат само студенти. Трябва да има Еразмус за ем, водопроводчици, за електриджи. За... Еразмус трябва да бъде наистина една платформа за професионална мобилност. Не само за млади хора, не само за студенти. Така че би било добре да се отпуснат средства от структурните фондове за създаване на така наречения псиотмат на програма Еразъм, Еразъм Еко или Еразъм за всички. А, ако не се вземат мерки срещу безработицата, а, няма да има бъдеще за еврото защото има хора, които град, граде, градиха къщи в Испания до сега и които няма да градат в бъдеще къщи, така че трябва да се промени структурно пазара на труда. Трябва да се намери работа за тези хора, които строеха до вчера. Благодаря. Гунила има думата. Благодаря. Европа е изправена пред огромно предизвикателство. Трябва да се разшири и да а, се развие заедостта. Трябва да има инвестиции, трябва да има и услуги, но те трябва да бъдат ефективни приоритет трябва да се отдаде на образование, професионално обучение, научни изследвания и новаторства. Малките и средни предприятия създават до 70% от работните места. Но те трябва да, им, да, да могат да имат достъп до а, средства, до кредити а, а малките и средни предприятия в Швеция плащат 3% повече лихва, отколкото големи предприятия при вземане на заем. Така че тех, техните, техната задл, задлъжнялост се увеличава. Трябва да насърчаваме отделните лица да, да бъдат предприемачи, да създават е, работа и съответно работни места. Трябва трябва от една страна, разбира се, да насърчаваме предприемачите да създават работни места, но ние от друга страна трябва да, им, да създаваме за тях едни справедливи е, правила, да, да въведеме и изпълниме наистина залегналите разпоредби в е, закона за малка, малките предприятия. А сега давам думата на е, Хорго Майер. Благодаря. Ако трябва да се спрем на въпроса какво идва след това. Програмата за гаранциите за младеща. Каритас има много добър опит с работата с някои от нашите организации в Германия и в други страни. Диалога с публичния сектор, с частния сектор, малки и средни предприятия, с ние сме е, доставчици на социални услуги е, и създаваме заетост. Е, говориме и с профсъюзите. Създава се, посредством тези гаранции, смятаме, че трябва да се създава заетост в е, областта на зелените мерки за енергетика и е, обучение и много други. Смятам, че има възможности, има и опит, но този опит, тези възможности трябва да бъдат обединени, изчистени, за да е, покажем успех за цяла Европа, не само за някой и друг човек в някоя община. Um... Мога да резюмирам всички въпроси, които бяха отправени към мен. Как да се намерят не проциклични, а антициклични мерки в социалния сектор. Нямам готов отговор на този въпрос, но ми се струва и това личеше още преди кризата, а самата криза още с още по-голяма сила демонстрира това. Социалният подход на Европа е в края на своя цикъл. Не си дадахме сметка за реалните промени, трансформации в производствените ни тъкани, в работниците и трябва да преосмислим друг подход което е немислимо в момент. И, и, и нещо, което е немислимо в момента, слушаме същите приказки, които се дрънкат от 10 години, които се повтарят със същата сериозност от същите институции, след като подходите не са доказали ползата си. Просто те не са доказали, че са полезни. И при това положение виждам два елемента – Не можем да загърбим концепцията за обновяване в социалната сфера. Говореше се за е, независимостта, социалния диалог. Очевидно е, че не можем да продължаваме да се радваме на независимия социален диалог. Не можем обаче да кажем, след като това не работи, обществените власти трябва да, се, да поемат те тежеста. Днес сме длъжни да седнем около масата и да се попитаме какво трябва да се включи в бъдещия социален диалог. Аз много очуден, че днес отговорих, сме развили понятиката социално отговорност на предприятията, отваряне към заинтересованите страни, но на практика социалният диалог въобще не е отворен към новите е, заинтересовани страни. Това беше пример за социалния диалог. Ще дам друг пример. Е, възможността за е, назначаване. Години наред Смятахме, че пасивните мерки не са достатъчни, че трябва да се приемат и активни мерки, но това са, си оставаха два успоредни канала, които никога не се преплитаха. Как да включим това в един смислен пакет? Ще ви дам пример за, с безработни и а, работници. Знам, че а, вероятно ще шокира много от вас, но аз мисля, че не можем, когато Европа е в кризата, да си спестим размисъл за някои форми на намаляване на работното време. Защо? Защото то и без това вече е намалено. Въпросът е как да използваме интелигентно това намаляване на работното време за отпуск или не за сигурност – да се комбинира е, е, реалното намаленото работно време с мерки, които да засилят възможността за назначаване утре. И за да може най-уязвимите работници да се възползват от намаленото работно време, за да се подготвят да са по-търсени утре. Това са някои от идеите ми и както ви казах, координация без да се даде тласък няма и както тласък не може да се даде без да се обновят нещата. Мерси beaucoup. Merci à nos euh, euh, Благодаря много на нашите четирима експерти за тази много стимулираща дискусия. Ние ще можем да стъпим на това и да работиме за много от колегите. Тези теми бяха от голям интерес, тъй като в най-скоро време а, те ще бъдат наистина все по-актуални и по-актуални с оглед а, срещата на високо равнище на съвета през а, юни. Et nous en venons au point 16. А сега се връщаме към точка 16 от дневния ред. Давам думата на госпожа Макинтайр за относно основните норми за безопасност, за защита срещу опасности, пристичащи от излагане на ионизиращо лечение. Благодаря много това проекто становище е всъщност опит за създаване на една проекто директива, която има за цел да опрости съществуващото до сега законодателство, като включи най-новите препоръки на, на, на Международния комитет за а, защита и безопасност и същевременно включи стандартите на Международната агенция за атомна енергия. Използването на радиоактивни вещества а, е, са, е а, необходимо за много производства и съответно а, осигурява работни места. Директивът, първоначалната директива е от 89-та година. Аз лично а, подкрепям предложението на комисията а, и смятам, че трябва да прилагам, да имаме подход, който да е а, стъпил на резултати от научни изследвания. А, предложила съм няколко изменения и след, и след като се съветвах с а, някои а, експерти, аз преразгледах някои от собствените си изменения – а, сега, това е един, едно становище, което ние е, разработваме заедно с Комисията по околна среда. Те имат е, свое поле на действие, ние наше също. А, по някои има е, съгласие, по други не. Благодаря на всички онези, които работиха с мене ще се опитам да организирам заседание на докладчиците в Цянка в най-скоро време, за да навлеземе в подробностите на вашите коментари. Има две области, които са малко спорни за момента. Първо, как ще подходим към член 12. Аз лично имам намерение да оттегла а, моето изменение е, номер 7, номер 7, защото смятам, че то не е, е подходящо в случай. Има и обаче и едно изменение от господин Ури, а, което е в противоречие с другите но най-спорното изменение или най-смерните а, изменения са онези, които биха искали да включат а, хората, които често пътуват в а, полето на обхват на тази директива. В крайна сметка ние всички сме такива а, често пътуващи хора. А, Аз знам, че Сайна, която има много точно определено мнение по въпроса, а, не, мож, не може да присъства днес, но ние ще обсъдиме нещата, както казах, в най-скоро време на заседание на а, докладчиците в Сянка. Още веднъж благодаря всич, на всички от тези, които внесаха изменения и сега очаквам вашите коментари по въпроса. Господин Бюнян. munkáját a jelentéssel kapcsolatban. Благодаря на госпожа Макентайр за работата по доклада. Не съм напълно съгласен, че трябва да се съсредоточим единствено върху проблемите на заедостта. Има и друг важен хоризонтален въпрос защитата на работното място и проблемите свързани с здравеопасването и безопасността на работното място. Ние имаме правомощи и в тази сфера. В е, е преамбюл и в изменението е, установяваме, че има различен подход е, спрямо е, нормативната уредба на европейско равнище и различията между нея и националното законодателство. Госпожа Макентар трябва да бъде много предпазлива, когато обмисля правилата на европейско равнище. Защото тук става въпрос за човешкото здраве и живот, трябва да има еднакви правила. А и по друга причина, ако щете, а това е конкурентноспособността. Защото тук се приплитат най-различни интереси на економически оператори и е много важно те <clears throat> да имат е, еднакви условия за участие в конкуренцията, т.е. да спазват еднакви правила. Моите изменения са в тази посока. Аз мисля, че има някои прекомерни очаквания, но като цяло съм доволен от доклада. Той е добър. И както винаги в един привидно технически доклад засягаме много чувствителни въпроси, економически, аспекти е трудно да се намери баланс между здравето, безопасността, економическите интереси и заетостта. Но в наш интерес е да намерим това равновесие. Алесандро Серкас, после Фини... Благодаря, госпожо председател. От името на госпожа Сандо, която не е тук, ще представя нейните коментари. Тя ми е оставила една малка бележка. И слушах е, проекта установището и според е, нас, е, групата на социалистите, считаме, че е много важно да не забравяме, че говорим за основни, основополагащи стандарти – и те са изключително важни, за да се защити здравето на хората, които са подложени на такъв е, тип е, радиация. Тоест не става дума е, безгрижно да решим да отидем и по-надалеч. Ние сме ограничени от медицинските данни. Но става дума за неща, които са много важни за човешкото здраве. И ако а, мислим за хората, които са изложени на облъчване, те трябва да бъдат защитени, независимо от това каква дейност упражняват. Не е редно да се съгласяваме с намаляване на, на дозата на облъчване, на граничната доза, защото смятам, че трябва да подобряваме стандартите на защита, а не да ги занижаваме не би имал смисъл да търсиме баланс тук по економически съображения. Говорим за здраве и за безопасност. Те трябва да са абсолютни приоритети и да не се измерват в економически мерки. А, иначе можем да се съгласим с идеите за младите хора. Има едно много важно изменение и ние ще го следим а, специално за, специалната защита за бременни жени. Защото там рискът е още по-голям. Господин, господин Бенион, благодаря. Благодаря и аз. Приветствам становището госпожа Макинтар, както винаги много усърдно е работила мисля, че не трябва да забравяме, че става дума за усъвременяване на един режим, който така или иначе вече е много е, ефективен режима на е, защита. Но естествено, от време на време подобни мерки трябва да се обновяват, за да се отчитат последните научни данни. Именно това правим напълно закономерно е да правим, да правим така, тези неща от време на време, но не смятам, че трябва да се увличаме и да вкарваме ред е, допълнителни бюрократични моменти в този текст. Затова подавам някои изменения. Главно с цел да се поясни разликата между системата на лицензиране и регистриране, защото ако не се поясни достатъчно тази разлика, рискуваме тези, които се ползват от радиоактивни процеси, да се им се налага да искат разрешение всеки път, когато използват подобен процес, а не вместо да имат едно общо разрешение за повтарящ се процес. Не би следвало да се озоваваме в такова положение. Това са изменения 29 и 30. Надявам се, че това се вписва в правомощията ми. Те имат и директно отношение към думите на господин Ори за конкурентоспособността и ефективността. Безпокоя се до известна степен за изменение 16 е, струва ми се, че то може да има не е, предвидени последици, така че трябва да седнем и да помислим, да разгледаме ред неща, е, защото ако не внимаваме, просто ще се получат последици, които не сме очаквали. Примерно ще създадем някои пропуски или бюрократични безмислици. Мисля, че това са нещата, за които трябва да внимаваме. Съвсем дребни неща в края на краищата и е, считам, че съвсем в скоро време ще постигнем съгласие. Господин Клерк. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря. Господин Ори, не става дума само за заетост, става дума за безопасност. И аз като никога съм готов да има регламентиране. Аз съм преподавател по физика и когато демонстрирах радиоактивна де, материали, имаше различ, различни разпоредби, едно от което беше, че е, студенти под 16 години не следва да присъстват в залата. Смятам обаче, че има разлика в препоръките за излагането на облъчване, дозата на облъчване. Дава се една обща препоръка за 1 милисик. Но ако продължите по-нататъка по текста, А, ще видите по-нататъка, примерно за очите, те естествено са по-чувствителни. В първоначалния текст се говори 20, а, цифрата е 20. А след това в шесто а, изменение става 115, след това, а, 150, след това в следващите изменения пада до а, 50. Така че трябва да е, изчистиме този въпрос, а пък ако е необходимо да се позовеме на научни данни, да го направим, за да бъдем достатъчно компетентни. Освен това в текста се казва, както в е, съображенията, така и в отделен текст, че трябва да е, признаем, че е, режимът е, в различните страни членки е различен и не може да се получи уеднаквяване. Тоест, страните членки имат нужда от гъвкавост. Оставам на вас, госпожо председател и господин докладчик, да мислите по тези въпроси. Благодаря, господин Кристенсен. Medlemmer скрива по øh, de ændringsforslag, der har med frequent flyers at gøre, så er det някои изменения а, включват и много често пътуващите хора, frequent flyers. А, става, става дума просто много често за хора, които често а, пътуват с самолет, просто защото а, отиват да работят а, и необходимо им е така че сега те рискова група ли са или не, трябва да, да установим това и ако те са, да намерим начин да ги защитим. Комисията иска ли да вземе думата по въпроса? Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите коментари, които получихме, които разгледахме, ще отговоря на няколко въпрос. Първо, защитата на често пътуващите. Ние отлично осъзнаваме, че много от тези хора а, пътуват а, толкова често, колкото и въздухоплавателните екипажи, че понякога и повече, но е малко трудно да им се наложи режим на защита, защото малко трудно можем да да накараме техните работодатели или въобще начина по който да се прилага този режим. Тук е по-скоро проблем за приложение, не за не проблем на изискване. Що се отнася до стъжанти и студенти? Ако добре, ако прочетете внимателно текста, ще видите, че съществуват достатъчно защитни мерки за стажантите или студентите над 16 годишна възраст. Сега, колкото до дозите, те неколкократно бяха споменати. Става дума за дозата, годишната доза на облъчване за е, обикновени граждани. Така че тези колкото 20, да, 20, цифрата 20 мили СВМ е за ем, хората, които професионално в рамките на професионалната си дейност биват облъчвани. Вярно е, че окото ретината е много по-чувствителна и за това се направи едно а, предложение за намаляване на стойностите до 20 от стойност. И по последната по последния повдиган, повдигнат въпрос става дума за уеднаквяването Става дума за стандартите. Уеднаквяване трябва да има в цифрите, а поначало да бъдат изработени минимални стандарти. Госпожо Токладчик. Първо, нека да убедя, да кажа и на господин Ори и на другите оратори, че стандартите на Международната агенция до голяма степен са застъпени в нашата работна група. Аз исках също да наблегна на аспекта на работата на нашата група, а именно работата с обществото. Ние в никакъв случай не се разграничаваме от установените норми в такъв смисъл. Приветствам господин Бениан за измененията. Определено ще подкрепя неговите предложения. Мисля, че изменение 16 има нужда да се е, пипне. Господин Кларк, вие говорите за изменение 6. Аз го оттеглих. Първо използвах международните норми, които ми бяха е, известни, но междувременно те бяха лимитните дози бяха сменени и в момента цифрата е 20. В а, е, нашия а, е, документ се говори само за, за младежи между 16 и 18 години, не за по-малки, така че бъдете спокойни в това отношение. А, господин Кристенсен, за често пътуващите, това си остава проблем, който следва да дискутираме и по-нататък. Благодаря. <clears throat> Мисля, че утре ще гласуваме вашето становище, за да може да бъде взето под внимание от ЕНВИ на 29-ти. Сега преминаваме. Е, извинявайте. Всъщност на 20 ще разгледаме компромисните изменения. На 21 март ще гласувам. Извинявайте, обърках се. Не, не. А... Може, вие не сте се обезпокоила, но други членове може би се притеснили от тази грешка. Връщаме се към 19-та точка от дневния ред. Давам думата на Емел Костело за Европейския фонд за помощ на най-нуждаещи се. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да представя този доклад. Нека да опиша е, контекста. И е, ще ви представя след това някои от измененията, които е, предлагам и съображенията за тях. Съвсем е, накратко контекста на доклада. Чухме от изказващите се днес на изслужването след обед какво е въздействието на кризата върху нашите граждани. Естествено, кризата усилва и бедността и социалното изключване. 25% 150 милиона са, е, рискуват е, да е, са в бедност, 10% работят в много бедни, живеят в много бедни домакинства, има много бездомни и децата са особено уязвими от бедността. Това се отразява и на развитието им. За това и страните в криза не могат да подкрепят хора, застрашените групи. Все по малка е възможността да постигнем целите на стратегия 2020. Има мерки е, за намеса. Е, около 20 е, страни участват в момента в програмата за, за целите на хилядолетието и съответните програми за помощи. А ако тези програми за помощи бъдат прекратени, е, ще има сериозен проблем от една страна за хората, от друга страна за репутацията на Европейския съюз и то ще бъдат засегнати най-изключените от обществото. Има предложение от комисията сега за регламент за фонд за помощи. Този, е, това предложение е с по-широк обхват е, пред, предполага допълнение на националните мерки, включително и за бездомни и за подпомагане на деца. Ще включва и мерки за приобщаване. Планът ще бъде разработен като национални програми. Страните членки ще е, организират партньорски организации, които ще отговарят за прилагането на програмите. Ще има и европейска платформа за взаимообучение. Аз е, бях е, Откакто съм назначена за докладчик, се срещнах с представители на много европейски неправителствени организации. Проведахме среща с докладчици в Сянка. С, разговарях и с колеги депутати. На 23 януари проведохме изслушване и много добър дебат. Също така съм подала 63 изменения, които покриват голям брой въпроси. Първото предложение, което направих е да отпуснем 100% европейски средства. Комисията предлага 85% или 95% в зависимост от е, това дали страната получава помощи за заемите си. Също упоменаваме и понятието относителна бедност. Влиза, настояваме и за запазване на личните е, данни. В изслушването през януари е, Обменихме мнения с неправителствени организации и изчистихме някои е, дефиниции, като краен бенефициент и други. И е, в момента се стараем последователно да прилагаме тези дефиниции. Разработихме и въпроса за, за даренията на храна. Също говориме за защитата на достоинството на получателите на помощи и уважаването на личността им. Поставяме и въпросите за публичното здраве и споменаваме необходимостта от борба с хранителната, хранителната бедност. Говорим за необходимостта да има оценка на фонда и ангажираността на Европейския парламент. Също настояваме крайните бенефициенти да евентуално да трябва да заплащат някаква стойност на храната, но не повече от 10% от пазарната и цена. Това са част от измененията. Много благодаря за вашите коментари, за всички, които подадоха изменения. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Трябва да кажа, че това предложение и съответния фонд не замества политиките за борба с бедността, която си остава основно предизвикателство. 2,5 милиарда е бюджета, по-малък от е, програмата за помощи която беше малко под 3 милиарда, смятаме, че 2 милиона души ще бъдат достигнати годишно по този начин. В преговорите по многогодишната финансова рамка ще продължим да настояваме пред съвета, че 2,5 милиарда е все още твърде малка сума. Във всички случаи приветстваме про предложението и мога да кажа, че представителите на гражданското общество, с които е, се срещнахме, също е, го приветстват и смятат, че това ще е сериозен принос за намаляване на последиците от е, бедността, а аспекта за помощи за бездомни деца ще допълни други европейски инициативи. Накрая фонда за европейски помощи е израз на основните европейски ценности и доказателство, че Европейския съюз е готов да изиграе своята роля в борбата с бедността и социалното изключване. Очаквам е, измен... от вас е, е обратна връзка, предложения за изменения и съм готова да го дискутирам всичко с вас. Е, мерси. Е, Благодаря, Чаба Ори. После Филип Дарден. Благодаря. Този доклад е разработен, защото трябва да се направи нещо след края на намесата в селското стопанство. Програмата за хранителна помощ, продоволствена помощ беше много успешна. 5 милиарда плюс от 2,1 милиарда бяха отпуснати. Тоест, Тоест, отпуснати бяха по-малко, отколкото се предвиждаше. Което връзва ръцете ни. И макар, че държавите членки добре освояват средствата, вършат, изпълняват задълженията си, ще има известно разочарование. Така че в наш интерес е да намалим администрацията, бюрокрацията и да гарантираме максимална ефикасност, за да намалим дефицита, който се получи въпреки добрите намерения. По отношение на тази сума от 2,5 милиарда, освен че е по-малко от предишната сума, това намаление ще повлияе върху помощите на държавите членки, върху Дали ще... Трябва да се разбере дали националните помощи ще бъдат намалени или средствата от фонда ще се прибавят към тях? А, аз поделям идеите на докладчика по повечето изменения. Съгласен с нея. В някои случаи може би трябва да предлагаме по-малко, за да постигнем повече, но ще обсъдим това на заседанието с докладчиците в Сянка. Трябва, съгласен съм, че трябва да се борим против хранителната отпадъци и че това ще има голямо значение в програмата. Както казах, трябва да намалим бюрокрацията и да възприемем по-практичен подход може да, би да намалим малко и контрола спрямо предложението на комисията. По 60-то изменение не съм убеден, че е, е уместно да се иска този 10, тези 10% бенефициенти. Съгласен съм, че ако се иска определена цена, ще взимат нещата по-сериозно, но тъй като те са в уязвимо положение, не мисля, че този процент е уместен. В началото комисията говореше за безвъзместни помощи. Мисля, че можем да продължим да обсъждаме това, но не съм убеден, че е добре да се иска 10%. Но така или иначе съм готов да продължа да обсъждам това с докладчика. Благодаря, госпожо председател. искам да споделя някои размисли по доклада и предложението на комисията. трябва да се радваме, че се утвърждава тази практика за отпускане на помощ от страна на Европейския съюз на най-бедните. А, не само в предложението на комисията и в, рам... в многогодишната финансова рамка, където са записани съответните размери. <clears throat> Макар, че тази рамка все още не е окончателно приета. Второ, бих искал да изразя разочарованието си от размерят на сумите. Като беше казано, от госпожа докладчика, 2 милиарда и половина е абсолютно недостатъчно, за да покрие потребностите на най-бедните. Трябва да продължим да се борим, за да се запази предишния и, и дори да се увеличи предишния размер. По отношение на измененията, предложени от докладчика и от, от колеги. А, харесват ми връзката между пилеенето на храни и тук си мисля, че може да се подкрепят някои местни инициативи. Сещам се какво се прави в моя град. Това е много важно в тези времена на криза и на нарастваща несигурност Радвам се също така, че се набляга върху потребността от партньорство и а, връзки не само национално и на местно равнище. И така се преразглежда понятието съвместно финансиране, така че да не спъва местните инициативи. И накрая ще си позволя да внеса няколко изменения, за да подсиля връзката между предложението на комисията и платформата за борба с бедността, защото фонда не е единствения инструмент за борба с бедността, но е един от инструментите и от време на време трябва да припомняме целите от стратегията за до 2020 година, на от които е преборването с бедността. Мариан Харкин е Делин и госпожа Шар... Моран, и госпожа Моран Шартен. С това приключва. Мариан Харки. Thank you. I'll just be very brief. First... Съвсем накратко. Благодаря на докладчика. Мисля, че колежката отрази всички отлични идеи и аз ще подкрепя измененията. Няма да повтарям това, което бе казано, само няколко коментара. Първо, Съгласна съм да се финансира 100% храните, да няма съфинансиране. А, дали схемата да бъде доброволна за страните членки, искам да чуя вашето мнение. В края на кращата става дума за помощ за най-уязвимите. Е, ако не е задължителна програмата, някои страни членки могат да решат да не се възползват от нея. Така че ми е интересно да чуя какво мисли докладчика по въпроса. Друго. Не знам дали докладчикът е наясно. Има ли, продължава ли в съвета да има блокиращо младсинство? И в такъв смисъл ние можем ли да направим нещо, за да го е, отблокираме? И накрая ще трябва да погледна пак е, доклада, но мисля, че трябва да направим е, програмата максимално лишена от бюрокрация и лесна за ползване. Ами, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършената работа мисля, че отвъд а, този текст и отвъд неговото значение, бих искала да припомня, че нашата група се противопоставя на предложението на съвета за бюджет. Дори и да се добавят допълнителни средства към фонда за най-уязвимите, средствата са абсолютно недостатъчни. Особено ако имаме предвид приоритетите, които предлажда комисията. 2 милиона и половина евро не стигат за нищо. Ние дори не отчитаме колко в последно време се увеличила бедността и броя на хората, които нямат подслон. Бих искала също така да да посоча а, мястото в този доклад на нещата, които за нас има приоритети, като например а, кратките е, цикли, а, магазините за справедлива търговия, био, биологичната търговия, по този начин ще подпомогнем на нашите земеделци и същевременно ще е, спазваме екологичните норми. Но е, най-бедните също имат право на, за пряк бърз достъп и имат право на пресни и е, качествени продукти. Бих искала също така да бъде записано всички пар... това, че всички партньори трябва да участват в тези програми. Земеделците, ам, магазините за справедлива търговия. Че... Трябва да се подчертае необходимостта от упростяване на процедурите до максимум. Аз е, аз съм против е, системата за съфинансиране. Сега в момента асоциациите получават е, средствата преко. Ако има съфинансиране, ще има забавене, така че в никакъв случай това не трябва да бъде приоритет. Съгласен съм с казаното от господин Дарден. Не, този фонд няма, естествено, че няма да е достатъчен за, в борбата срещу бедността и маргинализирането. Това може да бъде само един начин. Трябва да има една истинска цялостна стратегия за борба с една е общо европейска платформа за борба с бедността, защото всички държави членки са поели ангажимента да намалят до 2020 година броя на хората, които живеят в бедност. Крайно време ние да действаме, защото бедността и маргинализацията напредват на територията на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря и аз ще продължа казаното от Карима Дели. Аз абсолютно съм съгласна с нея. Крайно време е да предприемеме действие. А, за съжаление, обаче не правим това. За това благодаря на докладчика за това, че изработила един много изчерпателен доклад. Беше това беше трудна работа, тъй като ни липсват статистики. Защото на практика доклада почива на цифри от 2010 година. Мисля, че първото нещо, което трябва да поискаме днес, за да може наистина да организираме политическа, ефективна, ефективна политика и да постигнем целите до 2020 година, то за за тази цел трябва да задължиме държавите членки да усъвременят базата, на която да стъпим. Не, не разполагаме с статистически данни, трябва да ги получаваме по-бързо, те трябва да бъдат а, по, а, а, по раздели и трябва да включват също така различните възрастови групи. Вие споменахте а, спра, справедливи справед... магазините за справедлива търговия, за помощ и така нататък. Днес в университетите има нужда от това. Така че, благодаря още веднъж. А, права е докладчицата, необходими са ни статистики, статистически данни, от които да можем да а, направиме анализ на последиците и, е, за жените, за различните възрастови категории и така нататък. Сега искам да се върна към казаното от Мариан Харкинг и гъвкавостта. Този фонд от, с размер 2 милиарда и 500 хиляди милиона, този фонд трябва да а, действа на територията на 28 държави членки. три, три пъти се, смени, парам, се, се, се смениха параметрите, смених се географското, географския обхват, увеличи се броя на крайно нуждаещите се. Тук става дума за а, продоволствена помощ, но включително и е, помощ за, за придобиване на жилище и въобще борба с крайната бедност. Разпределение на, на дрехи, предоставяне на, на дрехи, предоставяне на един по-балансиран осигуряване на по-балансиран режим на хранене и така нататък. Тоест, ако искаме, можем. Това е моя, моето а, заключение. С 2 милиарда и 500 милиона няма да можем да постигнем това. Така че нека държавите членки да не се е, самохвалят една друга и да кажат, ето нас спасихме е, фонда за помощ на, за най-уязвимите. Да. Но. Но по-страшното е друго. Откъде взимаме тези средства? Тези средства всъщност ние ги взимаме от най-бедните. Защото този фонд се свързва с Европейския социален фонд, а ние поискахме 20% от средствата на Европейския социален фонд да бъдат заделени за борба с крайната бедност. защото начин за борба с крайната бедност е интегриране на пазара на труда. Всъщност, същевременно М се всички се обединихме около тези цели. М в момента правим всичко възможно да ги, раз, да ги, е, да ги разрушаваме. И то чрез създаването на този е, фонд е, с много малко средства предвид е, е, обхвата му и е, броя и на практика средствата се взимат от бедните. Така че аз не съм съгласна с това. Знам, че различните благотворителни асоциации е, са мобилизирани, от тях непрекъснато се изисква, те, са, те съществуват под натиск. Аз също смятам, че трябва да има по-тясно партньорство на национално, регионално, местно равнище за създаване на по-кратки цикли на оборот и да се работи на место по место. Не, не трябва тук да има монопол на целите. Всички трябва да се мобилизираме, защото целите са политически и аз ще внеса изменения в този смисъл. Благодаря на нашата докладчица. И бих искала да кажа, защото това все още не беше казано, е, че в предложението на комисията и заключението на съвета а, излиза, че а, сме спасили фонда за борба с бедността. Но всички онези, които бяха в Берлин, които бяхме в Берлин миналата седмица, си дадахме отлично сметка, че нещата въобще не стоят така. Добре е че има а, консенс по този текст, но не трябва да има, разбира се, блокаж в съвета, но същевременно ние трябва да изработиме изменения така, че да не създадем допълнителни пречки. Трябва да действаме много бързо трябва да бъдем много ефективни, да видим откъде да се вземат средства валут в рамките на многогодишната финансова рамка за допълване средствата към този фонд. Откъде да, откъде да поискаме тези, откъде да изсмъкнем тези пари? Мисля, че Това трябва да бъде нашата цел. Сега по самия текст също се налагат някои изменения. Трябва да очертаеме по-ясно подхода, да той да не е размит някакъв. Трябва да определиме точно коя е е, е, кои са целевите групи, хората без подслон, децата. Е, но а, определяйки тези целеви групи, не трябва в никакъв случай да а, затрудниме работата на асоциациите и организациите, които работят по места. А, днес обаче и това хората, които работят на место, го знаят. Днес тези, които имат нужда от продоволствена помощ, не са само хора без подслон. Това са много често хора, които работят и които са така наречените работещи бедни. По принцип съм съгласна с вас с, с, а, относно съфинансирането. Сега, съфинансирането не трябва да бъде задължително, но трябва да бъде възможно. Смисъл не трябва да се забрани съфинансирането, защото трябва да оставиме всички а, опции открити. Аз съм от, от страна, където министъра по социалните въпроси а, пое ангажимента да допълни а, а, липсата на средства, така че не можем да плюеме на правителства, които са готови да предприемат някакви мерки. Не можем да плюем по тях. бихме могли също така да потърсиме, да видим кои са начините, които ще подпомогнат най-бързото и ефективно влизане в сила на а, всички тези методи. Може би комисията ще ни помогне за това. А, искаме е да всичко това да приключи до 2013 година, но а, как, как ще работим през 2014 година, защото едва ли до година няма да има крайно нуждаещи се. А сега давам думата на комисията, но много ви моля да разгледаме, бър, бъдете кратки, защото ще разгледаме още една точка, при да дойде комисаря. Uh, Uh, Отбелязахме си всички ваши коментари и бележки. Е, нека да е, кажа три неща. Първо, гъвкавостта, която предлага комисията. Тя е свързана и с дефиницията на целевите групи и е, типовете помощ принципът е, на партньорство е водещ за нас. Ние напълно сме съгласни с е, факта, че неправителствените организации трябва да са партньорите, които да прилагат този инструмент, т.е. да се подпомогнат съществуващи програми в страните членки. А когато казвате, че съфинансирането трябва да бъде по избор, мога да кажа, че на национално ниво то е задължително. Разбира се, отчитаме трудните економически обстоятелства в страните членки, за това предлагаме цифрата 10%. Ние ще подкрепяме национални програми, които така или иначе се подкрепят от самата държава. И ще налагаме съвсем ясно принципа на партньорство. Трябва възможно най-скоро да действаме и ще следваме вашия график, за да може регламента да се приеме на време. 20% в Европейския социален фонд за социално приобщаване не е свързано с фонда за най-уязвимите той се намира в отделен бюджетен ред в, в бюджета за кохезионните фондове и няма никакво отношение към нашите предложения към Европейския социален фонд и социално преобщаване. Е, напълно сме наясно, че продоволствената помощ е допълни... важен източник за допълнителни помощи за хората и предлагаме регламент за създаване на допълнителни мрежи и добри, дори транснационални е, възможности, за да може партньорските организации да имат достъп до храни, които не следва да бъдат е, разхищавани. Естествено, трябва да се спазват и критериите за безопасност на храните. Мисля, е, харесах много изказването, което каза, че този фонд не замества общата стратегия за борба с бедността. Госпожо докладчик, съвсем телеграфно, макар че досието е толкова важно. Благодаря. Да, смятам, че много от тези въпроси ще бъдат покрити в измененията. 10% това ще е доброволен участие, защото така ще се премахне стигмата е, върху хората, които ако могат да плащат, те няма да бъдат длъжни да плащат повече от 10%. Съгласен съм с много коментари, особено за това да няма повече бюрокрация и имаме уверението на комисията, че процедурата ще е опростена. Съгласна съм също с коментара, че нямаме достатъчно статистически данни а, и необходимостта да има равновесие между бюрокрацията и необходимостта от статистика. За съфинансирането съм съгласна с думите на комисията, но смятам, че няма нужда от съфинансиране – защото тук е, се вливат допълнителни финанси и съответно, ако има кофинансиране, ще се наложи допълнително административно бреме. Съгласна съм всички, които твърдят, че бюджета не е достатъчен. Все по-голям е броя на участниците, все повече се увеличава природното проле а средствата намаляват. Тук опираме и до въпроса за доброволното участие на страните. Мисля, че в момента е много важно парите да си останат във фонда. И не знам, ако не е ясно, ако страните се откажат от тези средства, те ще излязат ли от фонда. Това е момент, който трябва да се разгледа. Комисията също говори, че е, средствата не са за страните, а за всички е, хора. Много приветствам това. Също така приветствам и разяснението, че тези средства са на отжетен, отделна бюджетна линия и са само допълнение към общата стратегия за, социал... за борба с бедността и социалното изключване. Благодаря на комисията за подкрепата и готовността им да отговарят на въпросите. Очаквам вашите изменения и се надявам, че ще разработим един добър документ. И е, наистина още не сме излезли е, на финалната права. Трябва да работим много бързо и се надявам, че Ирландското председателство ще ни помогне за това. Благодаря. Ще разгледаме становището. Срока е до 20 марта за измененията. Ще гласуваме 21 марта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 Надявам се, че колегите ми ще допълнят. Мисля, че сме включили всички важни въпроси. Подобряване на услугите в областта на здравеопазването, намиряване на разликите между заплатите на мъжете и заплатите на жените, дискриминация спрямо жените с увреждания по-добра интеграция на жените на пазара на труда. Е, имаш и две езикови поправки, които а, не са по същество. Имаме компромисни измерения, които ще бъдат лесно приети. Госпожа. Дякую, пирмининке, и дякую, пану пранешею. Госпожа Блинкевичуте, благодаря. Искам да благодаря на докладчикът. Смятам, че ние заедно ще сме в състояние да изготвим едно много добро е, становище за мобилността на жените. 16 изменения съм подала и се надявам, че ще успеем да намерим общи позиции. Когато говорим за интегриране на жените в сферата на образованието, не трябва да забравяме, че е, трябва да се отчетат и аспектите на здравеобазването и бедността, особено когато става дума за по-възрастни жени. Също не трябва да забравяме, че все още не сме преодоляли пропаста между поколенията, когато става дума за търсене и предлагане на работа. Също споменавам въпросите с социалното изключване, бедността, Обръщам внимание също на положението на по-младите жени. Има резолюция от Европейския парламент от 24 май миналата година, а също и от 16 януари тази година, в която се призовават страните членки да прилагат документите за гаранциите за младеща. Ние сме за това младите жени да имат възможност за мобилност, за целите на кариерата си и обучението, а също и да се търси висока ставка на заетост на младите жени. Поставям и другия въпрос – необходимостта за високи квалификации за млади... жените, т.е. те да имат възможност, освен да се обучават на млада възраст, да продължат образованието си през целия живот. Считам, че в сътрудничество с докладчика и докладчицата в Сянка определено ще можем да включим моите изменения. Други желаящи да се изкажат? Комисията? Не. Господин Согор? Не. Чудесно. Не, не искам да кажа това, но така спазваме графика. 20 март разглеждаме компромисните изменения, гласуваме 21 да може после и комисията с жените да ползва становището ни. Като гласува, приключихме с тази точка и сега прекратявам за мъничко, докато дойде комисар.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 Колеги, предлагам да възобновим работа. Комисарят успя да се присъедини към нас, за което сме му много благодарни. И в деня на приемането искаме да чуем за пакета за мерките за инвестиране в социалния сектор, текст, който отдавна се чака, който ето вече е готов. Комисаря ми го показва. Не знам дали броя страници е, отговаря на броя решения, но изглежда доста сериозен документ. Давам ви думата, господин комисар, да го представите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, извинете, че се забавих. Много се радвам, че ще представя сега пред вашата е, комисия пакета за социални инвестиции и то в деня, в който той бе прият от Европейската комисия. Аз приватствам много силния акцент, който парламента и вашата комисия поставя върху необходимостта да се засили социалното измерение. Това се демонстрира от, е, резолюци... от резолюциите, е, доклада на госпожа Язовецка за социалния пакт и за европейските социални гаранции. Пакета, който ние предлагаме, обръща внимание на много от вашите е, момент, е, неща, които вие обърнахте. Става дума за пенсии, за заетост за младеща. Това са вече е, законодателни е, предложения, които са предложени. Целта е тройна да се постигнат е, целите, да се реагира на задълбочаващата се социална и економическа криза и да се координират по-отблизо политиките в социалната сфера в ЕСА. Социалните последици от настоящата економическа криза са много сериозни. Е, председателят Барозо в е, обращението за състоянието на Съюза обърна внимание, че е, положението е спешно. 120 милиона в Европа са застрашени от бедност и социално изключване. Има безработица, все повече хора са без работа и все повече остават без подслон. Тези тенденции няма да се обърнат, ако ние не започнем да действаме в съответната пози... посока. Изхода от финансовата криза, разбира се, е от ключово значение, но също толкова важно е да се модернизират страните членки и именно това правим да модернизираме инвестициите. Социалните политики на страните членки трябва да се получат от най-добрите примери, да се работи в подход цялостен, цикъл и да се търси равнопоставеност между половете. Даваме препоръки за борба с бедността срещу децата. Това бе застъпено в платформата за борба с бедността и социалното изключване. Намаляването на неравнопоставеността сред най-малките е, посредством образование трябва да бъде ангажимент на всички правителства. Също днес приехме един доклад за активни стратегии за приобщаване, които трябва да бъдат в основата на реформите на социалната политика на държавите членки, е, включително трудов пазар, който създава условия за приобщаване и образование. Също предвиждаме и, е, т.е. предлагаме ред е, анализи за бездомните, за дългосрочни грижи, от социални грижи, от общ интерес и други. Призоваваме страните членки да използват по-ефективно социалния си бюджет в отговор на кризата. Комисията ще наблюдава отблизо как страните членки е, изпълняват своите системи за социална защита като елемент от европейското полугодие. Също така ще разработваме референтни бюджети, които да отчитат адекватността на подкрепата за минимален доход. Също така даваме насоки как да се използват европейските средства от е, Европейския социален фонд за засилване на инвестициите. Примерно за по-добро детски грижи, за обучение, за по-лесно достъпно здравеопазване. Комисията предлага поне 20% от социалния фонд за всяка страна членка да бъдат е, използвани за мерки за социално приобщаване и борба с бедността. Също така се предлага социалния фонд да получи 25% от средствата от кохезионните фондове. именно е, е, това е удачно време да, да припомним за тази цел. Тя фигурира и в многогодишната финансова рамка. Европейския съюз е основният източник за социални инвестиции, които обединяват и други или привличат и други инвестиции за тази цели. Европейския социален фонд има съответните средства и подобряване на ефективността на инвестициите от СФ е една важна цел – Уважаеми депутати, социалните инвестиции са от ключово значение, ако искаме да излезем по-силни от кризата, по сплутени и по-конкурентно способни. Трябва да сменим акцента, трябва да го поставим върху социалния капитал и социалното сближаване, защото в противен случай страните членки в бъдеще ще платят много по-тежка социална сметка например, социалните разходи, когато те се намаляват, това се от, отразява на конкурентно способността. Ако останем късогледи, ще платим тежко. В настоящата среда Очакваме да обсъдим и бъдещето с, за, на социалната държава и да поставим социалното изменение в Европейския валутен и е, економически валутен съюз. Благодаря ви. Благодаря много, Александър Серкас. Не, първо госпожа Шарти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за анализа, който направихте. Вие а, подчертахте, че сте привърженик на социалните инвестиции. Ние също. Знаете, че в нашата комисия и отвъд политическите си възгледи, ние всички се обединяваме с, искането 25% от м- МФР да бъдат насочена към социалния сектор. Това е нашо наш приоритет. Това е нашата политическа воля за разпределението на средствата от кохезионните фондове. Някои държави членки искат средства от ФЕДЕР да минат към кохезионния фронт, е недопустим. Ние, нашата комисия, не смятаме подобни предложения за недопустими и неприемливи. Така че ние настояваме 25% от кохезионните средства да бъдат насочени към социалния фонд. Така че вашето желание, нашето желание, нашето настояване трябва да бъде обяснено и да намериме начин да а, наложим на държавите членки да, раз, да извършат след по това разпределение. Същевременно трябва да се намерят и начини, допълнителни средства да бъдат насочени към най-нуждаещите се и към крайно бедните. Това е наша приоритетна политика. Вие съвсем правилно обрисувахте положението на най-уязвимите европейци, онези 120 милиона граждани на Европейския съюз. Това, това е много, много, това е огромна цифра, 120 милиона души, които са, живеят в крайна бедност или са на прага на бедността. Но необходимо е да имаме точна и ясна картина на положението в отделните държави, защото ако искаме да наложиме, да изискаме от държавите е, членки да се е, справят с този проблем, то за това ние трябва да им наложиме да създадат е, начини за снемане на а, ясна и точна картина страна по страна. Колко мъже, колко жени, как, какви са възраст, възрастовите категории на хората, които са жертва на бедността и социалното из, изключване. Смятаме, че, това, че става дума за все по-млади и по по-млади хора, но това са само предвиждания и усещания. Днес ние изискваме от Европейската комисия да накара държавите членки да създадат механизми за точно отчитане на а, бедността и степента на бедност. В момента работиме по последиците от кризата върху заетостта сред жените. Но тук трябва да наблегнем и на неравноправното третиране, на не липсата на равни възможности, професионални равни възможности за жените и мъжете. Сега няколко думи за решението на съвета относно фонда за най-уязвимите. Не, не правим достатъчно и мисля, че не съм единствената, която го казва. Много колеги споделят това мнение. 2 милиарда и 500 милиона. А същевременно обхвата на този фонд е все по-голям. Не става дума само за, по, за продоволствена помощ, но помощ в областта за обличане, за е, е, жилища, в областта на здравеопасването отгоре на всичкото става дума за 28 държави членки, за все по-голяма бройка а, бедни, а само 2 милиарда и 500 милиона. А, просто а, тези а, средства са крайно недостатъчни. Господин Саркас, Беньон, госпожа Бауър, Чабаори са за сега записалите се за изказване. Госпожа Ламбер също. Всеки от вас има не повече от две минути и половина. Господин Церкас, вие сте координатор, така че ще ви дам три минути. Госпожа Бенара, две минути и половина. Господин Серкас, имате три минути. Благодаря, госпожо председател. Аз съм против привилегиите, каквито и добили ти. И се извинявам. Благодаря ви, господин комисар. Искам да ви отдам дължимото и да ви благодаря за инициативата, която вкарва в политическия речник инвестиции за обществото. Има редица много интересни идеи за спешните ситуации, политическите усилия и ред други елементи, които имат съществено значение за моята група. Говори се за, не само за адекватно и справедливо разпределение на средствата от фондовете, а се дават и конкретни цифри 25%, както 20% от фонда за социално приобщяване. Струва ми се обаче, че всички тези добри идеи а, трябва да бъдат а, съпътствани от конкретни мерки, за да се е, изправи по някакъв начин социалното положение в Европа. <clears throat> А, има на, много тежки положения, като например в бедните предградия на Париж, а Европейския съюз, вместо да увеличи ресурсите за, в тази сфера, ги намалява. И съответно бенефициентите, които са изправени пред безработица и зависят само от помощта на неправителствените организации, биват а, смивани, обиждани, а, както става в това предградие Сен-Сен-Дени. И вместо да, да, да те биват заклеймявани, без да са виновни за нищо. Затова ми се иска да се е, отдаде еднакво значение на социалните въпроси, както се отдава и на економическите. Е, струва ми се, че е, твърде малко се прави в социалната сфера. Комисията прави предложение, но би трябвало да прилага и санкции. Нека да бъдем по-амбициозни. Имате нашата подкрепа, но остава още дълъг път, за да се изравни е, социалния съюз с економически и паричния. Merci, Madame la Présidente. Госпожа. Comme mes collègues, euh, je soutiens... тук. Понятие за социални инвестиции е, според мен е много важно, както и идеята за 25% насочени в социалната сфера. В момента се намира в много тежък момент. Гражданите се вторачват това, което правим – предла... и същевременно се предлага бюджет от страна на съвета, който е абсолютно безсмислен, който е намален. Тук, говорим за инвестиции, а бюджета е минималистски и въобще не отговаря на потребностите. По отношение на идеята за един, една минимална основа от социални права и защита, Комисията Башле с член Мартен Хиш предложи идеята да се създаде една такава минимална основа от социални права. Защо Европейския съюз да не осъществи тази идея, да бъде пионер в тази област? Ние е, имаме, защитаваме тези ценности. Когато говоря за такъв минимум социални права, а, а, нямам предвид цялостната система, а самите права. Можем да си поставим цел с, да се а, защитат определени права и всеки да го направи по свой път, защото имаме различни, а, различни традиции, но а, да си поставим такава цел е добре. Е, това говори ли ви нещо? Бихте ли защитили подобна идея? Освен това, ужасно е да има една система с социални минимуми, минимални критерии, които трябва да осигурят приличен живот, но които осигуряват всъщност живот под прага на бедността. Мисля, че социалните, минималните е, помощи би трябвало да гарантират поне прага на бедността. Е, не може хората да получават доходи, които да, да не им гарантират дори прага на бедността и после, когато възникнат проблеми, да лепим кръпки тук и там. Едит Бауър и след това Фил Баниан. Благодаря. Имам три въпроса, господин комисар. Радвам се, че чух желанието на комисията да модернизира социалната държава. Как обаче ще направите това? Ще намерим ли решение на съществуващите противоречия? До сега се твърдеше, че за получаването на социални помощи няма нужда да се поставя като условие активна работа. Второ, какво ще стане с средствата от социалния фонд? Ще успеем ли да нюансираме ползването на средствата от тия фондове? Говорихте за 20%. Въпросът е обаче да не стане дублиране с финансирането на средства от различните фондове. Друг важен въпрос е проблема с децата. Искаме да подкрепим семейната политика, учебните за заведения. Но какво предлагате за премахване на бедността сред децата? Фил Бенян и за това Чаболри. Ah, yes, thanks. Um, I certainly... Благодаря. Определено приветствам идеята за пакет мерки за социални инвестиции. Е, разбира се, е, доказателство за ефективността ще са подробностите, а не е, заглавието. Разбира се, ако ще се придържаме към идеята за инвестиции, би следвало те да са наистина инвестиция, а не благотворителност под някакъв друго име. В... Аз а, съм от избирателния район на Бирмингам, където има много, много тежки случаи. Млади хора, които никога не са имали работа, които остават бездомни. Местни организации е, им предоставят приют. Има много интензивни програми за включването им обратно в е, е, обществото в рамките на две години. Голяма част от тях те действително намират работа. Като е, основният двигател за този успех са социалните инвестиции. Е, инвестиции в посока да направят тези млади хора економически независими. И ако ние е, поставим и продължим да поставяме акцента върху това да изведем хората от зависимо положение и да ги направим независими, ето това за мен е инвестиция и точно това трябва да се стараем да постигнем. Защото по този начин ще дадем реален е, принос към економическо възстановяване. Защото ако хората имат е, уменията, имат подхода и нагласата към живота, такива каквито са необходими и ги получат чрез подобни програми, това ще е принос за економическо възстановяване. И евентуално ще има по-малко такива проблеми в бъдеще. Той ще се получи един ам, обратното на порочен кръг. А, приветствам подхода и се надявам, че господин комисара ще отчете моите думи. Господин Чаба Обери и след това Жен Ламбер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, да бъда, нека да бъда напълно откровен. Не сме разгледали още целия пакет, той бе прият днес, но това, което чухме от господин комисарят е, че като цяло няма кой знае какво ново в този пакет, но за мен е същ, същината е здрава. Тя предоставя възможност и на страните членки, и на европейските институции е, възможности да размишляваме заедно. Повдигнати са най-щекотливите чувствителни въпроси. И ако трябва да бъда напълно откровен, като слушах уводните ви думи, господин комисар, вие говорите за модернизиране на социалната държава. Социалната държава е нещо, което искаме да защитим. Искаме да защитим социалния модел, но социалната държава бе създадена по времена, когато е, всичко вървеше много добре. А сега сме в криза, е, някои хора имат работа, други не, но отношението им е, е обърнато с главата надолу. Затова добре, социална държава е добре, но нека да помислим какво можем да направим, какво от нея трябва да остане, какво трябва да бъде пожертвано. Също да мислим и къде са резервите. Сега комисията ни предоставя основа за е, размисъл и работа. Много се радвам, че говорите за бедността сред децата, за е, учене през цял живот, за капацитет за заетост. Всичко това са теми и много положителни предложения. Вие се обръщате към нас, за да се опитаме да размишляваме заедно за реформата на социалната държава и аз лично съм за това. Искам да задам въпрос за препоръката за борба с бедността сред децата. Много се радвам, че се появява и тази тема. Най-интересно ми е частта, където се говори за мобилизиране на европейски финансови инструменти някои европейски фондове, не непременно тези, с които ние се зася, занимаваме, имат мерки за интегриране, за мерки за ромите, но те не се използват от страните членки. Затова ми е интересно как вашият отдел в комисията си взаимодейства с другите, за да се работи по тази препоръка за борба с детската бедност и за активиране на вече съществуващи средства за борба с общи проблеми. Примерно дискриминация в много измерения, лишаване и така нататък. Как вие ще приобщите останалите звена от комисията да работят по тази препоръка? Благодаря много. Благодаря за това, за милия прием, за, за милите думи, които казахте. А, да, заглавието а, вече беше своего рода успех миналото, когато комисията обяви тази инициатива миналата пролет. Защото в съглавието се съдържа намерението на комисията да обнови социалната политика на Европейския съюз. Сега вие ще го, ще го видите, когато имате възможност да навлезете по-подробност в това. Важното е наистина да има модернизиране на социалната политика. Това е една много важна цел. Защото повечето системи за социална защита са изградени в Европа след Втората световна война те така бяха обхванати в целия Европейски съюз, обаче финансовата криза а, доведе до една цяла последица от а, отрицателни развития, които трябва да, а, да анализираме. социалните, социалните държави, социалната политика е от компетентността на държавите членки. На европейско равнище е, съществува декларацията за социални права и инструментите, които подпомагат за функционирането на социалната държава в отделните държави членки. Така че политиката трябва да бъде, нашата политика трябва да бъде реактивна, за да подпомага на държавите членки да реагират. Така че за нас въпроса беше по какъв начин да попълниме празнотите и да запълниме някакси, да се вместиме между от една страна декларацията за основните права и отговорностите, отговорността на държавите членки. Да вземеме това място. А, така че целта беше да използваме три, три подхода, т.е. да подпомогнем развитието и, и а, на това, което съществува вече, т.е. Да, да създадем онези показатели, които могат да подпомогнат на държавите членки да направят правилните избори да, да съберем добрите практики, добрия опит а, на, в, в един масив, за да може тези, които нямат такива практики, да почерпат от тях и да намерят начин да ги интегрират в управленческия процес. включително в областта на, да речеме, възможностите за, за по-добро, по-справедливо професионално развитие за жените и така нататък. Така че да може да има по-положителни резултати от прилагането на европейския семестър. Модернизиране на тази политика означава също включването на, на много други комп, компоненти, включването на проблемите свързани с социалното, социалните инвестиции. А, кои а, кои а, положителни компоненти от социалната държава могат да бъдат извлечени и по какъв начин, защото тук няма автоматизъм. Е, ще видите, че те са залегнали в е, различните части Има и някои така нововъведения. Тук е, отговарям на госпожа Бауър. Става дума за е, предварителните условия, условията, които трябва да бъдат е, изпълнени за... Нека а, е, честни. В много страни в, по света се постигнаха много положителни резултати, когато се прилагат програми при спазване на дадени условия, като Бразилия, например. А сега няколко думи за финансовите инструменти. Благодаря, че подкрепихте казаното от мен за Европейския социален фонд. Разбира се, а, някои от новите инструменти, като например инициативата за заетост на младите или и други а, имат, ще, ще, ще, ще бъдат а, недостатъчно ефективни, ако не а, определиме точно инструмента за а, финансова помощ. защото тук не става дума да се използват само остатъчни средства, останали от не, неосвоени на национално или регионално равнище. Ще се радвам да, да можем да продължиме дискусията и друг път. Не се радвам, че проведахме вече една първа и така доста съдържателна дискусия. Разбира се, че ще имаме други възможности да продължим, казва председателката. Но това просто беше една, едно, един съдържателен обмен на мнения, макар и първи такъв.